Okay, friends, we start this meeting. Започваме работа с няколко минути закъснение. Добре дошли. Има превод на всички езици, с изключение на датски, фински, малтийски и хърватски. Съобщение на председателя. Първият триалог по Европас – правило 55 с Комисията по култура ще се проведе на 10 октомври от 7 до 8.30. Тоест днес. Освен това, както знаете, днес по-късно имаме публично изслушване заедно с Комисията по култура относно Европейския корпус за солидарност. Тогава ще се преместим в зала АСП 1Ж3 от 3 след обед. Сега пристъпваме към гласуването. Моля, пригответе картите си за гласуване. Може е може би е добре да оставим още 5 минути за желащите да участват в гласуването, включително и докладчика. Ще ви оставим още 5 минути да вземете местата си. Колеги, ще изчакаме още няколко минути, тъй като поради стачката има забавения, защото е, участващите идват до парламента пеша, така че още 5 минути. Okay, friends, you have your vote. И така, моля, подгответе картите си за гласуване. Пристъпваме към е, гласуването. Първо, компромис 6. Е, за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Член 2, компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 153 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 155 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 157 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се. Бих казала, че се отхвърля, но проверка по изменение 7. Моля, гласувайте. And the vote is now. Край на гласуването. We'll do it again. Ще гласуваме отново. Гласуваме по изменение 7. Моля, гласувайте. And the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърля се с, е, с 22 гласа против. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 167 за. Против. Въздържали се.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 Бих казала, че се отхвърля, но проверка по изменение 176. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа против. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Бих казала, че се отхвърля, но проверка. По компромис 10, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 180 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 заедно с 184 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменения 183 и 184. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 25 гласа. Изменение 186 за против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по компромис 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа. Изменение 198, 195, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12. Заедно с изменение 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. 216 за и 216 е, и 217 са оттеглени, така че стигаме до компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по компромис 16, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа. Изменение 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 заедно с изменение 236 за. Против. Въздържали се. Бих казала, че се приема, но проверка по изменения 15 и 236. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за. Изменение 239 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Изменение 249 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 250 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 251 за. Против. Въздържали се. Бих казал, че се приема, но проверка по изменение 251. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за. Изменение 252 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 253 за. Против. Въздържали се. Приема се. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 237. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 238 за против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 255. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа до повече повече. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се 257 за, против, въздържали се, приема се 258 за, против, въздържали се, приема се 259 за, против, въздържали се, приема се 260 за, против, въздържали се, отхвърля се 261 за, против, въздържали се, отхвърля се, 262 за, против, въздържали се, отхвърля се, 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 263. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинете, приема се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се, 265 за, против, въздържали се, отхвърля се, 266 за, против, въздържали се, отхвърля се, 267 за, против, въздържали се, отхвърля се, 268 за, против, въздържали се, бих казала, че се отхвърля, но проверка по 268. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. 267 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 270 за. Против въздържали се, отхвърля се. 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 272. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 274 за. Против. Въздържали се. Проверка по 274. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 26 гласа против. Изменение 276 за против, въздържали се. Бих казала, че се приема, но проверка по 276. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 278 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Искате проверка по 293 ли? Добре. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С два гласа повече. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 297 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 298 за, против, въздържали се. Проверка по изменение 298. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 и 35 заедно за, против, въздържали се. Би, проверка по изменения 2 и 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Проверка по изменение 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече. Изменение. 37 отпада. 38. За. Не, не отпада 37. Изменение 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 и 40 заедно, за, против, въздържали се. Проверка по изменения 3 и 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Изменение 39 отпада. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Проверка по изменение 4. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 3 гласа повече. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 43 против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 48 за. Против. Проверка по изменение 48. Моля гласуване. Край на гласуването. Още веднъж проверка по изменение 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за Проверка по 55-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 2 гласа повече. Изменение 56 за. Против. Въздържали се. Проверка по 56-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за. Винаги се плаша да не сбъркам резултата. Изменение 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, проверка по изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 гласа против. Изменение 63 за. Против въздържали се, приема се. Проверка по изменение по изменение 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа повече. Изменение 64 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 66. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 73. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Да, добре, резултатът е ясен, приема се. А, разбирам. Е, отново повтаряме гласуването по 73. Е, режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Да, приема се. Три гласа разлика. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. 77 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за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 95 са, против, въздържали се, отхвърля се. 96 са, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 99 за, против, въздържали се. М нека да направим проверка по изменение 99. Режим на електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100. Кой е за?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 Отхвърля се с 3 гласа разлика. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 109. Да, гласуваме по 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115. Е, гласуваме заедно с 116, идентични. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Бих казала, но не. Нека да направим проверка по изменение 115-116. Гласуваме на блок. Край на гласуването. Отхвърлят се с 3 гласа. Повече са гласовете против. 117 за, против, въздържали се, приема се. Резултата бе съвсем ясен, но щом желаете проверка. А, добре, преминаваме към 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 отпада. 121. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. 123 за. Съжалявам, 125 изменение за, против, въздържали се, приема се. 123. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против. Нека да проверим електронно 127. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 4 гласа повече са против. Е, 128 за, против, въздържали се. Приема се 129 за, против, въздържали се. отхва се 130 за, против, въздържали се. Отхвърля се 131 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка по изменение 131. Режим на гласуване. Край на електронното гласуване. Отхвърля се. 132 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И така, сега ще гласуваме по проектостановището с съответните изменения. Моля, гласувайте. А сега край на гласуването. Приема се 39 гласа за, благодаря. Благодаря на докладчика за неговата работа. Okay. Uh, we are here. Yeah. Thank you for being here. We proceed uh, immediately with uh, uh, point four on the Преминаваме направо към четвърта точка от дневния ред, а именно изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки. Докладчик е госпожа Донц, но тя ще бъде заместена от господин Каса. Така че давам думата на господин Каса веднага. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще изчета а, текста, а, който госпожа Томч ми изпрати вчера. Тя ще участва в президентските избори като кандидат в своята страна. Желаем им успех. 242 са измененията по проекто доклада. Госпожа Тамче благодари на всички, които са внесли изменения и благодари най-вече на колегите, които ще допринесат за обогатяването на доклада с, с техните изменения. Тези изменения действително създават е, е, добра основа за работа. Ще се опитаме на тази основа да подобрим текста. Е, събирането на надежни статистически данни, това е изключително важно и Същевременно трябва да се подчерта и това, че е, инициативата за заетост на европейско равнище в никакъв случай не бива да замества националното финансиране е, и не изключва национално и регионално е, изключване. Освен това, на трето е, място трябва да се подобри образованието, обучението и връзката на образователната система с пазара на труда а това означава, че би трябвало да се предвидят много по-целенасочени мерки, е, е, най-вече е, по отношение на младежите, които не са включени нито в обучение, нито в учене, нито на пазара на труда, нито търсят работа, така наречените ниц. Младите хора би трябвало да е, имат достъп е, до е, предложенията в рамките на инициативата за заетост и при всички положения да могат да се възползват от формите за квалификация, за качествено обучение и освен това се подчертава необходимостта от устойчива заетост. Именно и по тези причини са необходими е, данни, надежни данни, но за съжаление е, е, данните, които са събирани до момента във връзка с заетостта или с реализацията на инициативата за заетост не дават възможност да се направят изводи за устойчивост. Така че ние трябва да се постараем в това отношение, така че механизма за, е, за е, инициативата за заетост да се превърза не в един постоянен е, механизъм. Особено внимание заслужават хората в уязвимо положение и трансграничните аспекти на пазара на труда. Благодарим е, от името на нашия докладчик е, за сътрудничеството до този момент, за всички предложения, които са внесени от колегите и се надяваме на плодотворно сътрудничество. Благодаря, господин Каса. Започваме с е, господин е, Бенифей, е, докладчик в сянка на социалисти и демокрации. Благодаря, господин, а, госпожо председател. Благодаря и на колегата Каса, както и е, на докладчика Томча. Благодаря за е, изложените е, мисли в е, изказването от името на докладчика. Аз съм съгласен с е, конструктивния подход и основните елементи, които се предлагат. Е, ние от. Е, името на нашата група, заедно с колегите от НП, е, предложения, които се надяваме, че ще подобрят е, текста. Естествено, не е възможно да се включат от самото начало всички е, аргументи, е, които подкрепят нашите предложения. Знаем, че размерът на доклада е ограничен но предварителното финансиране е, би трябвало да се увеличи във връзка с инициативата за заетост. Би трябвало да се има предвид всичко това, което подготвяме и работата по многогодишната финансова рамка. Благодаря много на всички колеги. Е, които участваха в мисиите ни е, за установяване на факти в Словения и Харватия. Те ни помогнаха много е, за събиране на данни и да ни преки впечатления. Освен това, е, благодарим и на Европейската сметна палата, както и на Комитета по заедостта, на Комисията по заетост към съвета за тяхната работа. Много важно е да се преборим, да преодолеем безработицата сред младежите и в този смисъл инициативата за заетост играе изключително важна роля. Много важно е да осигурим финансовия поток, който е необходим до 2020 година към държавите членки младите хора да бъдат обхванати по един надежден начин, да се предлагат качествени програми. Това е изключително важно. В това отношение имаме немалко сигнали и за некоректно използване на програмите. Инициативите за заетост за младежка заетост понякога закъсняват или предложенията в рамките на тези програми не са качествени. Е, или е, договорите е, за работа, които се предлагат на моите хора, не отговарят на очакванията. Трябва да поработим по критериите в това отношение. Подбора на кандидатите естествено е много важен момент, заедно с останалите политически групи. Се надявам, че ще можем да подобрим текста с измененията, които внасяме. Така че, действително, да могат да се постигнат целите, които Европейския съюз си е поставил, колкото е възможно по-бързо интегриране на младите хора на пазара на труда. Средствата, които се отделят за инициативата за заетост, трябва да се използват ефективно. Освен това, ние сме внесли и предложение насочено срещу неправилното, некоректното използване на инструмента. трябва да се засили наблюдението, мониторинга и най-вече да се обърне внимание на неправомерните практики при изразходване на средствата, именно в областта на е, инициативата за заетост е, на младите хора, това е изключително важен момент. Е, не бива да се подхожда към темата единствено по количествени показатели. Трябва да обърнем особено внимание на качествените показатели. Надяваме се, че ще можем да работим в дух на добро сътрудничество с докладчика и с всички останали докладчици в Сянка. Темата е изключително важна. Благодаря, господин Бенифей. А сега ще дадем думата на докладчика Всянка сянка от ЕКРЕ. Благодаря, госпожа председател. Добра е сътрудничеството ни с докладчика и ние се стараем да подобрим изпълнението на инициативата за заетост, като по този начин преодолеем е, е, тежката ситуация в държавите членки, е, най-вече по отношение на безработицата сред младите хора в резултат на финансовата криза. Установяваме, че Сметната палата Е, посочва много а, е, недостатъци и слабости при изпълнението на програмата. А, е, трябва да направим един точен анализ, тъй като програмата до този момент все още не е допринесла в степента, в която се очакваше. А също но това е един много важен инструмент за държавите членки за преодоляване на безработицата сред младите хора. Би трябвало да имаме предвид всички аспекти, и финансовите, и образователните, и тези на пазара на труда. Трябва да отбележим и а, потенциала, с който разполагат неправителствените организации в е, сферата на младежката заетост, на образованието, на обучението, е, би трябвало да се възползваме от е, техните познания и умения. Също време, но трябва да популяризираме програмата по един е, достъпен за младите е, хора начин. Е, именно най-уязвимите, като че ли най-малко знаят и имат най-затруднен достъп до програмата. В това отношение трябва да се поработи и да предложим конструктивни мерки за подобрение. Благодаря и за конструктивния принос на всички докладчици в сянка и най-вече на докладчика. Е, благодаря, госпожа Глеба е, Жова от Ауде. Има думата. Аз също благодаря на докладчика. Няма много изменения, тъй като докладът е балансиран. може да видим и двете страни, и дефицитите, и положителните страни. Нашите изменения се концентрират върху следните точки. Финансирането, мотивирането на младите хора и ориентиране в проекти, подкрепене на проекти, ориентирани към резултатите. Както аз подчертавах много пъти, трябва да видим е, добавената стойност и дългосрочните перспективи при тези програми. Както каза и моята колежка Житиенска, трябва да видим именно добавената стойност с Европейския съюз при проектите. Подкрепя моите колеги и при обсъждането на инициативата, когато става дума за многогодишната финансова рамка. Тя трябва да бъде, младежката инициатива трябва да бъде подкрепена и в бъдеще. Аз съм доволна от сътрудничеството. Мисля, че трябва да навлезем в дълбочина при дискусиите. Докладът, подчертавам отново, е балансиран и дискусиите вървят много продуктивно. Благодаря. Виждам, че госпожа Гонзалес не е тук. И госпожа Райнтке, ах, тя е тук. Оцелените Имате думата. Благодаря. Аз... Трябваше да заместя колега в Комисията по правата на жените, за това закъснях. И така, ние също представихме няколко изменения. Съсредоточаваме се върху физическото и душевно влияние на младите хора от тази програма и резултатите от безработицата. Колкото по-дълго един млад човек е безработен, толкова по-дълго и по-трайни са негативните влияния от това състояние. Ето защо трябва да се достигнат младите хора главно и то тези, които не работят, не се обучават така наречените нит. И за да може да постигнем това включване на тези уязвими млади хора, трябва да се задействат бюрата по труда, за да предложат висококачествени работни места. На следващо място трябва да се предлагат обучения от бюрата по труда, за да могат да се използват всички стратегии за увеличаване на заетостта. Инициативата трябва да е първата степка, стъпка за включването на младите хора в пазара на труда. Опитът сочи, че партньорствата са важни като подход – ето защо зелените съжаляват за факта, че при този подход не се включват социалните партньори, гражданските организации и други релевантни участници и заинтересовани страни. Особено младежките организации трябва да бъдат включени в комуникацията, планирането и оценката на инициативата. И накрая обръщаме се към държавите членки да реализират гаранцията за младеща. Ние искаме да следим анализите на държавите членки и действията предприяти в държавите членки. Комисията трябва да привлече и нови заинтересовани страни в прилагането на инициативата. Благодаря. Благодаря. А сега Лаура Аге. Благодаря. Благодаря и на колегата за този проект за доклад. Сега за оценката на инициативата. Мисля, че това е инструмент, който е навременен. Хубаво е да имаме оценката в държавите членки за това как се прилага инициативата за младите хора, а също така и гаранцията за младеща. От това първо предложение, от този първи проект се вижда, че има висока безработица увеличаваща се безработица от 15 на 25% средно за Европейския съюз между 2008 и 2015 година. Тоест имаме едно почти отвояване на безработицата в Европейския съюз. Безработицата сред младите се е увеличила с 10% в Германия, в Австрия, в Холандия, а безработицата в други страни е около 40% в Харватия и Гърция, например, и Испания. Така че тук трябва да предложим специални механизми за отделните страни, за да могат да се предприемат корективни мерки при прилагането на инициативата. Това е основният проблем, а именно разликите в заетостта и економическия растеж между държавите членки. Една от препоръките на комисията на колегите казват, че трябва да се ускорят структурните реформи, за да се преодолеят разликите. Ние не смятаме обаче, че става дума тук за структурни реформи. Трябва да видим какви видове структурни реформи са необходими, как трябва да изглеждат те. Последствията от младежката безработица в Италия са екстремни. Единствената структурна реформа, която тук може да бъде задействана, е експенсивна реформа за създаване на заетост на работни места. В Сицилия и Калабрия там бях преди една година. Исках да видя как се прилага гаранцията за младеща. И видях, че ситуацията е драматична. Целите изобщо не се постигат и не са в унисон с инициативата за заето за младите хора. не могат да бъдат включени всички желаещи и всички, които биха могли да кандидатстват. Така че тук трябва да има ефективна структурна реформа. За момента реформите протичат опортунистично. Има нужда при различни предприятия за наемане на млади хора, но когато не могат да бъдат включени всички, то тогава резултатите не се постигат. Много често образователните институции не предлагат съответното образование. Не става въпрос за заплащането на практиките, на чиракуването, Става дума за това, че има вакуум от предлагане. И така, експанзивна економическа политика би довела до едно разумно предлагане в образователния сектор и би довело до преодоляване на злоупотребата с инструменти като гаранция за младеща. Имаме проблема тук с черноработничеството. Този проблем също трябва да бъде преодолян. Тези реформи са необходими, ако искаме инициативата да функционира. Трябват ни ясни цели. Трябва да е контрол, следене и трябва да има съответното финансиране. Те не бива да бъдат прахосвани и да бъдат употребявани за цели, които не са заложени в младежката инициатива. Смятаме, че за момента инициативата за младежка заето се е провалила. С интерес очакваме работата с докладчика и останалите докладчици в сянка. Господин Мартан, вие сте от ДНС, имате думата. Благодаря. Е, моля да извините господин Мелян, който остана е, блокиран във Франция поради стачката във Франция. Благодаря. Вие не искате да се изкажете? Вместо госпожа Мелан? Не, добре. Yes. Labrile, you had asked for the floor now. No member. Yes. Mr. Pavel. Господин Павел има думата. Благодаря. Съвсем накратко искам да кажа няколко думи за това досие. Оценявам високо работата на, на моите колеги и делегацията на Словения и Харватия. Има е, подобни проблеми в тези два, две страни. Какво трябва да се направи според мен? какво може да постигнем с тази програма. Тази програма бе създадена в една много специална ситуация за подобряване на младежката заетост. Чрез нея трябва да намерим начина да подкрепим хора, които не търсят активна заетост. Не е достатъчно само програмите да са обявени в интернет или във вестниците. Хора, младите хора, които не търсят заетост, те трябва да бъдат намерени, да бъдат включени в тази инициатива и в съответните програми. Мисля, че трябва да продължим с тази програма, трябва да я подкрепим с повече финансови средства. Тя, тази инициатива не бива да е альтернативна на националните програми, тя трябва да ги допълва. Смятам, че инициативата е добра и се надявам да бъде тя продължена. Други колеги, които да искат думата, господин Каза. Благодаря на всички колеги, които взеха отношение. Аз си записах всички коментари и ще ги предам на докладчицата Томч. Надявам се, че докладът наистина ще бъде добър. Благодаря ви за изказванията, колеги. Благодаря. Виждам, че има представители от Генерална дирекция за етос на комисията. Давам думата на госпожа Колева. Имате думата. Благодаря. Искам да подчертая, че този доклад е много навременен. Той ще послужи за подготовката на бъдещото разпределение, за бъдещото разпределение на средствата за подкрепа на младежката заетост. Младежката заетост бе замислена като кризистен инструмент. Сега ние искаме да го преформулираме в по-устойчив инструмент за подкрепа на политиките след 2020 година в областта на младеща. Благодаря. Очаквам доклада с интерес. Мятам, че той ще е много полезен. Благодаря, казва председателката. Ще се върнем на тази тема и по-нататък ще говорим за нея, както бе казано. Това е една широко спектърна инициатива. За момента тя не е била, не е постигнала успех във всяка държава членка. Има много неща, които могат да се направят, но има много добри резултати, които са постигнати. И тези резултати ще бъдат постигнати, когато намерим нови форми да привлечем младите хора или на работния пазар, или в образованието. Uh, uh, uh, Сигурна съм, че младите хора могат да почерпят много опит от младежката инициатива за заедост. Ситуацията е много сурова в момента по отношение на младежката заетост. Нещо трябва да се направи. Ние работим за намиране на по-добри решения. Нови решения за младите хора на работния пазар. И така, на 4 декември ще гласуваме в комисията доклада. Сега ние доста понапреднахме с нашата работа, но ако колегите са тук вече, може да продължим с точка 5 от дневния ред. Економически ползи от равенството между половете в Европейския съюз. We are still waiting for some of those все, чакаме, все още чакаме участниците в предстоящия дебат. Have, uh, Госпожа Лангбак не е дошла все още. Тя е тя е на път към нас. Ще изчакаме 5 минути, след което ще продължим. Economic benefits of gender equality in the European Union. So five minutes break. Uh, yes. Well, uh, we proceed with uh, point five of... И така продължаваме с пета точка. Икономически ползи от равенството между половете в Европейския съюз. Давам думата на госпожа Лангбак, директор на Европейския институт за равенство между половете. Вие ще ни въведете в материята. Моля, имате думата. Благодаря. За мен е огромно удоволствие да говоря пред вас, да направя презентацията си пред Комисията по заетост, която е област, свързана с економическата независимост и реализацията на потенциала на всички хора. Преди да говоря за економическите ползи, искам да говоря за предизвикателствата пред равенството между половете в различните области. Как, какво е влиянието върху мъжете и жените на неравно, от неравнопоставеността? Ако погледнем квалификациите, на които се искат на работния пазар, и тук привличам различни изследвания на работния пазар, ще видим, че е много важно да погледнем първо ниските квалификации. Жените с ниски квалификации са под риск да изпаднат от работния пазар и да не бъдат найти. Чрез, прималтийското при Малтийското председателство започнахме едно проучване и видяхме, че 70%, 6 милиона жени от тази група са изложени на екстремен риск. Те никога не са работили, а 2 милиона с ниско образование също не са работили никога през живота си. Further now about the other е, challenges. We also... Ако погледнем другите предизвикателства, ще видим, че майките напускат работния пазар. Е, виждаме различни структури на семействата. Много семейства не живеят понякога заедно, било то поради домашно насилие, било поради други фактори. Имаме много самотни родители и 85% от тези де... Е, семейства са жени с деца. Ако погледнете последния слайд ще видите, че е, неравнопоставеността тук е най-голяма. Ако имаме семейство с повече от 3 деца, то негативните влияния тук са най-големи и то не само от незаетостта. Жените тук са с най-голям риск. С всяко дете рискът нар... нараства. 55% от жените с по три деца са заети. Всички останали проценти, 45% не са заети. И това означава риск от бедност. От тези 55%, които са в заетост, 45% от тях живеят в риск под прага на бедността. И така, когато планираме нашите политики, трябва да вземем този факт предвид. Самотните родители. Ако погледнем държавите членки, ще видим какви са разликите и какви са политиките за социално включване тук. Е, какви са въздействията върху самотните родители? Това бяха въпроси, които си зададохме при нашето проучване. Установихме, че социалната защита е много важна. Социалната защита е важна особено за хората с ниско образование. Те са в най-голям риск да живеят под прага на бедността. Виждаме, че младите майки и жени с малки деца, те са най-малко заети 26% от самотните родители и самотните майки най-вече имат най-малка заетост в семейството. Това означава, че ако партньора си загуби работата, тези деца и жени ще са изложени на риск от бедност. Баланса между работния, професионалния живот и семейния живот. Това е едно от основните ни заключения, което, което ще е залегнало в индекса за равнопоставеността. Този индекс ще бъде представен утре на съвета. Проследяваме този индекс през различни социални групи и виждаме как този индекс функционира на работния пазар. Има е, граждани, има хора, които се грижат за деца, за възрастни хора поне един час на ден. И виждаме какви са разликите. Ако в първата група, в семейството, Ако погледнем първата група, ще видим, че самотните родители работят най-много и предоставят най-голям най обем незаплатен труд. Жените се грижат два пъти повече от мъжете за възрастни и деца. Това ни показва колко малки са шансовете на тези хора да имат, да, да бъдат наети на работния пазар. Анализирахме и една друга част, свързана с работния пазар, което представлява заплаха за бъдещето, а именно заплаха за равното разпределение на доховете и за производството когато погледнем феминизираните сред е, сектори, здравеопазването, образованието и когато сравним тези сектори с другите а, е, научни сектори, виждаме поляризиране. Виждаме разделна линия между двата сектора. Виждаме, че в феминизирания сектор заплащането е много по-низко. Там работят главно жени, 80% от тях, от работещите в сектора са жени. И виждаме, че мъжете, които работят в този сектор, са по-добре заплатени, но все по-малко мъже и то главно млади мъже се интересуват да работят в този сектор. Ако погледнем по-долната линия, която, която представлява жените и момичетата, в научния сектор тази е, статистика не се е променила през последните години. Тоест, няма инициативи и стимули за жените да бъдат привлечени в този сектор. Ако погледнем възрастовата категория, ще видим, че броят на мъжете в сектора на образованието и здравеопазването намалява, защото Средната възраст е 60-64 на мъжета, което означава, че в скоро време няма да има мъже в, тази, в този сектор. Това е поради последствията на застаряващото общество. Ако погледнем образованието, ще видим също разликите между професиите. Ето, например, ако погледнем образованието, ще видим, че 18% от всички заети са мъже. В университетите предподават малко повече мъже, в училищата главно жени, но и обществото ги обезкуражава да избират тези професии. Ако погледнем природните науки, ще видим, че това е единствената област, в която има по-голям интерес от жени. Но ако жените следват някакви науки, те не вземат високоплатените постове в частния сектор или в публичния сектор, те отиват да преподават в училищата като учители. 7... 21% от жените от всички заети са жени, които следват информатика. Прогнозите са, че това ще е секторът, в който ще има недостиг от квалифицирана работна ръка. Но само една пета от всички, които следват информатика са жени и една четвърта от всички, които се занимават с строителни науки са жени. Така че виждаме каква, какъв ще е недостига и виждаме, че равнопоставеността между половете може да е решението за преодоляване на този недостиг. You, uh, what I was coming now to was about the, the benefits that were what... Сега ще говоря за ползите. Видяхме, че предизвикателствата са огромни. Европейският съюз губи много, като не поощрява жените да навлизат в научния сектор и губи много, като не окоръжава мъжете да навлизат в областите на образованието и здравеопазването. Ползите от равнопоставеността между половете ще са огромни. Когато работихме върху нашето изследване, използвахме един много специален модел, развит от Cambridge Econometrics. Опитахме се да анализираме всички различни области, политически области. So we have analyzed uh, all different scenarios where, if you close the gender gap, uh, for example... И видяхме, че ако се преодолее неравнопоставеността между половете във всички области, ще се постигне една много добра стабилност. Т.е. ако се инвестира в равнопоставеност, ако се инвестира в баланс между професионалния и личния живот – ако се инвестира в преодоляване на всички дисбаланси, които в момента съществуват, последствията ще са огромни. Ето виждате тук изходната точка. Започваме с настоящата ситуация и правим прогнози. установихме начините по който неравнопоставеността може да бъде преодолена. Какво анализирахме? Избрахме следните сценарии. Първият. Стъпихме на стабилните исторически данни. Погледнахме висшето образование в трета степен видяхме, че тук мерки могат да бъдат предприяти. И видяхме, че по отношение на работния пазар може да бъде преодоляна разликата в заплащането. Това ще има въздействие върху демографския срив. Изследвахме и демографските промени. Запитахме се как може да увеличим ръждаемостта. Има различни мерки. И последното беше, ако комбинираме всичко, какви ще са резултатите и ползите. И така, на този слайд вие виждате нашите стабилни изчисления – и се установихме, че до 2050 година, ако се преодолеят всички неравнопоставености, БВП на глава от населението в Европейския съюз ще нарасне с 9,5%. Без други инвестиции, просто като се преодолеят всички тези неравнопоставености между половата. Това отговаря на 3,5 трилиона евро. Това означава, че може да разгледаме следните сценарии. Например, в областта на образованието. Както казах, това е сектор на бъдещето, където има голяма нужда от квалифицирани хора. Ако мъжете, които следват в момента, се насочат към този сектор и ако се поощрят и жените, те навлязат в другия сектор, научния сектор, това ще произведе над 1 милион работни места. Това означава 70% увеличаване на женската заетост. Тук има разлика между бърз и бавен сценарий, но и при двата сценария ще има економически ползи. При бавния сценарий искахме да видим как държавите членки могат да инвестират В някои а, области ще има по-бързо развитие спрямо базовия сценарий. Ако има бързи мерки, ще има и голяма разлика в държавите членки. Тук разглеждаме четвъртия сценарий. Ако в Европейския съюз се подобри е, баланса между личен живот и е, професионален. И е, също така до 2050 година няма да има разлика в заплащането, особено в сектора на науките. И тогава ще стане ясно, че жените са по-подкрепяни повече няма да са в ситуацията на самотните майки, изправени пред риск от бедност, за които говорих. Та, от всички тези фактори е, личи, че ще има и увеличение в ръждаемостта в различните държави членки, разбира се различно, в зависимост от ситуацията днес. Тук е, на базата на индекса, който използвахме, сме направили анализ на положението на различните страни. Използвахме а, е, два времеви периода и два сценария. В първата група виждате най-високо развитите от гледна точка на равенство между половите страни. Други са по-слабо развити, т.е. са по-средно развити и трети са най-слабо развитите. Третата група е най-силна където има много голямо равенство между половете, така че за тях инвестициите няма да, да са толкова високи, защото те вече полагат много усилия за равенство между половете. Но първата група там ще трябва да се направят най-много инвестиции. Ако те направят, вземат мерките, които се правят в е, група трета, те ще стигнат до 12% от растеж от БВП до 2050 година. И в а, е, е, проучването сме взели предвид различни а, продукти. То, там всичко е обяснено много ясно и е качено в интернет. Показани са мерките, които да се предприемат и силно се надявам да имате време и интерес да се запознаете с него по-подробно. Разбира се, и ние можем да ви предоставим повече информация, но то предлага явни доказателства, че равенството между половете не е просто част от пазара на труда, а е негов основен елемент. Благодаря. Is... Uh, Благодаря. Мисля, че това са част от факторите е, и фактите, залегнали в инициативата е, баланс между личен и професионален живот, предприята от Европейската комисия. Не можем да сме слепи пред реакциите, не можем да не следим дебатите по тази е, инициатива. И разбира се, мнозина от нас я подкрепят. защото тя ще доведе до печеливши ситуации за всички. И всъщност някои държави членки вече са постигнали много в тази сфера. Не бива да забравяме, че в Европейския съюз има много различни ситуации тук. Но Какви са реакциите, когато представите тези факти пред различна публика? Ние като политици се сблъскваме с някои много положителни, много отрицателни реакции. Е, средни почти няма. Освен това и дискусиите по темата са много е, сериозни и бих казала агресивни. И това създава впечатление, че ще отнеме доста време преди е, да постигнем някакви видими резултати. Има някои държави в Европейския съюз, които са поели по пътя, но има и е, много други, е, в които предстои много дълъг път да се измине. Та, Какви са доводите, които изтъквате, когато реакциите на тези факти са отрицателни? Говоря за баланса между личен и професионален живот. Поне така както тълкувам вашето експозе до тук за баланса между личен и професионален живот. Тема, за която парламента и комисията работят много в момента. И вие говорихте именно за тази тема, но по различен начин. Та, това, което имам предвид, е, че в а, някои от държавите, вземащи решенията, има много силни отрицателни реакции и как могат да се променят те. Благодаря. Инициативата за баланс между личен и професионален живот е много важна и отрицателните реакции на нея може би се дължат на различно тълкуване на посланието в тази инициатива. Какво гледахме ние, като анализирахме показателите? Едно от нещата е, че обикновено мъжете работят повече часове особено ако имат семейства с много деца. Това е една от причините, поради които е, жените в такива семейства нямат много достъп до пазара на труда. Но от друга страна, е, дъл, дългочасовия труд, силно интензивния е, труд и е, липсата на почивка след това вечер, например, е, невъзможността да се прекара време с семейството са част от факторите. Та не говорим само за съвместяване на личен и професионален живот, говорим и за нагласи. Това, което се опитваме да кажем, е, че мъжете са губещи, ако смятат, че не е нужно да прекарват време с семейството си. Техният живот е по-къс освен това, има по-голяма вероятност да развият здравословни проблеми по-късно. Има много въпроси, свик... свързани с нагласите в обществото. Как гледа то на тези теми? Но съвместяването на личен и професионален живот е един от основните фактори за е, действително равенство между половете, за равно възнаграждение за труда. От мое мнение мога да кажа, че инициативата е добра и ще можем не просто да повишим конкурентоспособността на Европа, но и да използваме потенциала на високо образовани, е, е, образовани жени, е, техният брой нараства все повече в сравнение с този на мъжете. Има ли въпроси към нашия гост? Господа Бринка Вишилте е председател на Комисия по правата на жените. Тя малко закъснява. Заповядайте. Аче, премининка. Iš ще си прошъл. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за закъснението. Не успях да изслушам презентацията, но говорихме, че ще обсъдим тези теми и лично. Ще имаме възможности за това да се запознаем повече с вашето проучване. Бих искала да добавя към казаното от председателката за инициативата за баланс между личен и професионален живот, една от основните инициативи на Европейската комисия. Тя цели да се подобри мястото на жените на пазара на труда. Търсят се начини, чрез които жените да се върнат на пазара на труда, да могат да работят и е, в последствие да имат по-високи пенсии. В момента се обсъждат тези въпроси в парламента и в държавите членки. Аз лично съм участвала в много такива дискусии в Литва. И много често се привеждат определени доводи, защото някои е, хора не са доволни, че мъжете е, отнемат твърде голяма част от пазара на труда. Та какви са решенията тук? За някои това е недопустима ситуация. Та въпроса ми е какво можем да направим за промяната в нагласите, в на, на устро, устройството в обществото. Може би е добре е да се започне да се работи от ранна възраст в детската градина, в училище, да се борим срещу стереотипите, защото директивата не е достатъчна. Дори и да е много добра тя. Тя няма да промени ситуацията и няма да доведе до равенство, а пък равенството на пазара на труда е изключително важно за европейската економика и конкурентоспособност. Какво още може да се направи? Къде може да се инвестица повече? Как да се инвестира, за да получим резултати? Напълно съм съгласна че мотивацията е много важен способ тук. Важно е да се, увели, да се повиши познаването на проблема. Понякога то е и у самите жени. Те смятат, че мъжете няма да се справят достатъчно добре. Например, казват, не, няма да оставя бебето на съпруга ми, защото той няма да знае какво да прави с него. Така че и ние, като жени, имаме тази отговорност. Много често се обсъждат е, това, че четирите месеца от по бащинство няма да компенсира разликата за това, което се плаща за отпуск, родителския отпуск, защото обикновено мъжете по принцип получават по-високо възнаграждение. Но това не променя нищо, че е, тук нещата опират до е, твоето семейство, до, до твоите деца, твоето бъдеще, но и твоята отговорност. И поемането на тази отговорност е много положително. Така че от нас зависи как точно ще изпратим посланието. Добре би било и да има дискусии с медиите по този въпрос. По този начин мъжете да си дадат сметка, че те са губещи, ако не се възползват от тази възможност. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Обедена съм, че ще има още въпроси към вас в последствие, тъй като Баланса между личен и професионален живот е един от въпросите, по който ще продължим да работим. На 16 октомври е следващото заседание на комисията. 3 след обед до 6.30, както и на 19 октомври от 9 сутринта до обяд до 12.30. И трябва да ви припомня, че имаме съвместно изслушване днес след обед с Комисията по култура и Комисията по заетост относно Европейския корпус за солидарност. Той е много важен за двете комисии, но особено важен за нашата комисия. Защото сега сме създали един нов пазар на труда, който не е достатъчно добър за младите хора и за това идва и ролята на Европейския корпус за солидарност. Необходимо е да знаем как по-добре да бъде организиран пазара на труда, за да няма социален дъмпинг. Изслушването ще е в сградата Спинели, в зала 1Ж3 от 3 часа. Добре сте дошли. Благодаря ви за това, че бяхте тук. С това закривам заседанието.